deschisă ședința de astăzi primul punct pe ordinea de zi se referă la dezbaterea privind cazul. Първа точка от дневния ред днес са разисквания по случая нарушаване на правата на човека, демокрацията